Няма. Очевидно протоколът се приема. Господин Джовани Тути е избран за председател на регионалния съвет на Лигурия. Парламентът установява, съгласно правилника си, че мястото му е свободно от 10 юли 2015 година. Компетентните австрийски органи ме информираха за избора на госпожа Каролина Грас Хайнц, която считано от 9 юли 2015 година ще замести господин Йорк Лайфрид. Компетентните италиански органи ме информираха за избора на господин Стефано Маоло с действие от 13 юли 2015 година. Господин Маоло ще замести господин Човани Тоти. Компетентните гръцки органи ме информираха за избора на господин Николаос Хунтис, считано от 20 юли 2015 година, замести господин Емануил Клецос. Компетентните шведски органи ме информираха за избора на господин Ясен Коселимович. Е, считано от 30 септември е, той ще замести госпожа Марит Пълсен. Нидерландските компетентни органи ми информираха за избора на господин Алке Зелстра, е, който считан от 1 септември 2015 година замества господин Зелстра. Приветствам с добре дошли новите колеги и им напомням, че съгласно правилника за дейността на Европейския парламент е, и условията, които са позачени в него,